Dear colleagues, I wish you a very good morning and... Уважаеми колеги, добро утро на всички вас и добре дошли на този втори ден в а, този маратон от заседание на Комисията петиции. Надявам се сте отпочинали добре, защото ни очаква доста сложно гласуване. Разчитам на вас да не го осложнявате прекомерно. И така, пригответе е, картите си за гласуване, сложете ги в машинките и да започваме. But before, before we vote, I would like to, to... Преди да гласуваме обаче, искам да ви представя заключенията от срещата на координаторите от вчера след обед. Взехме следните решения. Решенията, е, дневният ред за юни 2016 година е уточнен и предложенията за други петиции за енергетика трябва да се предадат на секретарията до края на този месец. Е, тези петиции ще се отразят в дневния ред за юли месец. Второ, по доклади и становища, е СПД се съгласи да състави становището за ЕНВИ, за доклада по собствена инициатива за вариантите за подобряване на достъпа до медицински е, продукти и ЕКР е становище към АВКО и ЮРИ относно тълкуването и изпълнението на междуинституционалното споразумение за по-добро законодателство и оценяваме това. Относно оспорваните препоръки. Те бяха прияти, както ги предложих, с 4 изключения. Посещенията за установяване на фактите през 2016 година също бяха обсъдени, бяха взети две решения, следните. Историческо посещение в Словашката република в седмицата от 19 до 23 септември. За първи път тази комисия ще отиде в Словакия. Ще разглеждаме въпроси свързани с уврежданията. Като вземем Словакия за един пример е, за това, което се случва в целия Европейски съюз и решихме да отидем в страна, в която не сме били до сега от комисията. И също така ще имаме посещение за установяване на фактите в Таранто, Италия, по време на седмицата, тюркуазната седмица между октомври и ноември. Ще разглеждаме въпроси свързани с а, завода Ильва и местни рафинерии. Също така разгледаме искания за изследвания. Искахме да има изследване относно използването на линдан от Европейския съюз, изследване от комисията. Също така по отношение на петиции в списъка Б, координаторите отразиха искането на членовете да извадят определени петиции от списъка Б, съгласно съответните насоки. Също така обсъждахме правилата относно правата на членове на парламента като вносители на петиция. Мисля, че това засяга всички вас. И, както стана ясно от дискусията с правната служба, всеки член на парламента има същите права като останалите граждани за внасяне на петиция, но не могат да участват в дебата по собствена петиция и да гласуват по собствена петиция. И също така решението за петиция 0927 бе потвърдено освен това, координаторите отбелязаха всички точки за информация. Нямаше точки за обсъждане в точка разни. И така, Това беше по е, заседанието на координаторите. Преминаваме към гласуване сега. Надявам се, че всички, които имат правото на глас, присъстват тук и са готови с картите си за гласуване. Първият, първото гласуване ще е проектостановището относно трансграничното признаване на осиновяванията. Okay. A... Има дребна промяна в заглавието на проектостановището. Знаете за кое става въпрос и имате списък пред вас и така. Изменение 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 2. За? Против? Въздържали се? Трябва да се уточни. Откривам гласуването. Закривам гласуването. Приема се. Компромис 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3. Разделно гласуване. Ще гласуваме само по втората част. За втората част. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9. По компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 4, изменение 9, разделно гласуване по първата част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Втората част отпада. Третата част кой е за? Против? Въздържали се? От... Е, приема се. Изменение 12 за. Против? Въздържали се, приема се. Изменение 13 за. Против. Въздържали се, приема се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се, приема се. Изменение 20 за. Против. Въздържали се, приема се. 21 за. Против. Въздържали се, Приема се. 22 за. Против. Въздържали се. Трябва да се уточни. Откривам гласуването. And the vote's closed. Закривам гласуването. Приема се. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 27 за. Има устно изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 30 за. Искате ли да проверим по изменение 27 с електронно гласуване? Откривам гласуването. EPP has one member too many. От НП има един глас в повече. Hmm. Now, now it seems that not everyone has... Сега пък изглежда не всички са гласували.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 и гласуваме по целия текст по електронен път. Откривам гласуването. And the vote is closed. Закривам гласуването. Още е, веднъж има един глас твърде много от НП. Маргарет, това винаги е добра шега. Сега закривам гласуването. Приема се с мнозинство. Поздравления, господин Мариас. Благодаря ви за отличната работа. Сега преминаваме към изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на лицата с увреждания. Роза Естарас Ферагут е докладчик. И преминаваме към промис 1. За. Против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 против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се. 41 по електронен път, откривам гласуването. And it's closed. It has... Закривам гласуването, приема се трябва ясно да се посочва, защото иначе не ви виждам. Изменение 47. За. Против. Въздържали се. Също по електронен път ще проверим. Откривам гласуването. And it's closed. It has been... От, закривам гласуването. Отхвърля се с един глас. 48, in... 48 за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 против, въздържали се, приема се. 75 отпада. Сега ще гласуваме по цялото проекто становище по електронен път. Откривам гласуването. And now it's Закривам гласуването. Приема се. Поздравления на докладчицата, госпожа Ферегот.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 въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 изменение, разделно гласуване първа част, за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, това трябва да го проверим по електронен път. Втората част, глас, откривам гласуването. And the vote is closed. It has been adopted. Закривам гласуването. Приема се. Трета част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 33. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 36. За. Против. Въздържали се. Приема се. 39. За Против. Въздържали се. Приема се. И нека сега гласуваме електронно по цялото становище. Откривам гласуването. And the vote is closed. Закривам гласуването. Приема се. Благодаря ви. А сега... On, on... Продължим е, към гласуването на информационната мисия в Обединеното кралство през ноември миналата година, мисията в, мисия в Лондон. Е, изменение едно за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим чрез електронно гласуване. The vote is closed. Преустановете гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Голямо мнозинство. Но като не дигате ръка, какво да направим? Сега устно изменение едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 2 за против, въздържали се, приема се. Изменение 3 с устно изменение. За, против, въздържали се, приема се. След това имаме разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4 с устно изменение първо за устното изменение за, против, въздържали се, приема се. След това гласуваме за останалата част или не, почакайте малко. Не, преминаваме към аме, изменение 5. Останалата част от 4 отпада. Изменение 5. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, изменение, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, с разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против,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 против, въздържали се, приема се. Сега изменение 19. За, против, въздържали се, приема се. 20 с устно изменение. Първо за устното изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Останалото отпада и преминаваме на 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 22 с устно изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 23 за. Първата част имам предвид за. Против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 против, въздържали се, приема се втора част, за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим? Добре, нека гласуваме по електронен път за втората част на изменение 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 28 изменение с устно изменение за, против, въздържали се, приема се 29 също с устно изменение. Първо устното изменение, кой е за? Против, въздържали се, приема се. След това първата, имаме разделно гласуване. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, Нека да проверим гласуването за втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 10 за, против, въздържали се, отхвърля се изменение 30 Имаме разделно гласуване. Тук гласуваме първата част за. Против. Мисля, че трябва да го проверим. Моля, гласувайте по електронен път. Изменение 30, първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част за против, въздържали се, приема се. Трета част за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърта част за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 първо изменение за, против, изменени, е, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 11 за, против, въздържали се, отхвърля се и сега нека гласуваме по електронен път за целия документ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се отново благодарност към всички участници в информационната мисия, за, включително за приноса ви към доклада. Благодаря много. Dear colleagues, can I kindly ask the... Драги колеги, моля онези от вас, които няма да участват в заседанието по-нататък, да напуснат залата. Останалите, моля, моля да заемат местата си. Проявете уважение към вносителя на петицията. So, let's now move to... А сега нека продължим с, с дневния ред за днес. Първо, добре дошъл на Руби Харалд Класон от Швеция от името на Скандинавския комитет за правата на човека относно доклад за упражняването на родителски права върху детето в Дания, Финландия, Швеция и Норвегия. Мисля, че вносителят на петицията присъства и е готов да направи изложение и да представи. И така, процедурата е следната. Давам за 5 минути думата на вносителя на петицията, петицията, след това на комисията, след това има, няма да отчитаме факта, че вносителят е тук. Имаме много натоварен дневен ред, за това моля съобразявайте се с времето. Имате 5 минути. Благодаря, очакваме да ви чуем.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 Госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент и Комисията по петициите, госпожи и госпожа, господа, здравейте от името на Скандинавския комитет за правата на човека и като и представители на скандинавските страни, ние с, от, от, започнахме петиция 2434 от 2014 година. Благодаря за това, че ни изслушвате. Ние смятаме, че е, има е приложима резолюцията по този, на Европейския пар, е, парламент по този въпрос. На 4 е, април бе, е, бе проведено заседание на комитета. Европейският Съда на Европейския съюз излезе с решение по дело С-45 от 2006 година, публикувано 2007 година, което също намира приложение. Шведското правителство също направи своята оценка и признава приложимостта на това съдебно решение. Става дума за положението с родителите и децата в е, е, е, Швеция с другите скандинавски страни в, в Швеция 17 200 деца през 2010 година са поверени на приемни родители. Те през 2014 година имаме нарастване с около 50% за 4 година скандинавските страни са богати страни, ежегодно се влагат много сериозни средства за грижата за децата и приемните им родители е, е, и ето, че всичко това се превръща в е, промишлена търговска дейност. Децата бъдат изтръгнати и изтръгвани заради пари от познатата им среда и поверени на приемни ръководители. Понякога това се превръща в чист бизнес. Е, ние смятаме, че е наистина наложително и спешно да се вземат между международни мерки по въпроса включително нещата стоят наистина като за пазара на ценни книжа. Ние смятаме, че трябва да се обърне по-сериозно внимание на средата на децата. Сгуби се смисълът и разбирането за семейство, което съгласно член 8 на Европейската конвенция за правата на детето предполага детето да бъде оставено в семейна среда лица е, е, социалните работници и приемните родители препятстват контактите между децата и родителите понякога години наред. И това води е, е сериозен удар до, по семействата. Административният съд заема страната на социалните родители и е, приемните родители всъщност се възползват от тези неблагоприятни деца. Европейския съд за правата на човека работи е, за правилно прилагане на правата на децата и техните родители. Е, адвокати, е, правозащитници, които се отнасят сериозно към този въпрос, също заемат съответно положение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 Понякога обаче е, препоръките на социалните работници се оказват по-важни. Е, имаме, например, случай от 2009 година е, на едно дете, чието родители бяха изпратени в Индия и заминаха за Индия. Детето е тотално травматизирано. Няма специални проучвания, няма разследване, няма виновни е, има един случай в Норвегия от е, случая, един случай от 2015 година, които се нуждаят от а, е, подкрепа. Има много случаи на самоубийства на деца и родители, а, които нямат право да поддържат контакти помежду си. То съвсем пресни данни от 2015 година. Списъкът е безконечен. А, ние ние искаме промени и за това се обръщаме към Брюксел с молбата да предложи решение. Благодаря. Сега ще чуем представителя на комисията Тина Фондер Болгарт. Здравейте! Всички сте наясно, че международните задължения за скандинавските държави е, що се отнася до правата на детето, биват наблюдавани от ООН. Така че ако погледнете интернет страницата на а, този а, комитет в ООН, ще видите, че Швеция бива наблюдавана редовно и всички доклади по отношение на правата на детето са там и списък от въпроси за Швеция е публикуван наскоро. 60-та сесия от януари 2005 2015 е публикувана доста скорошна информация. Това е реакция от страна на Швеция от, към доклада. Обвинените нации публикуват списък от отворени въпроси, т.е. проблеми, които се считат за, от тях за проблеми. И Швеция е е отговорила. Финландия и е, Норвегия и така нататък също са част от това. И сега, поглеждаме това, което е публикувано от страна на нации, какви са въпросите, какви са проблемите, които все още съществуват. Параграф 8, цитирам от интернет страницата от Комитета за правата на детето на ОНЕ. Швеция трябва да предостави информация за системите за защита на децата, които за да се предотврати а, насилие в дома и да се предотврати а, изоставяне на деца. А, какви са предприятите мерки и какъв е механизма за докладване, който съществува? Моля, предоставете информация дали а, тези мерки са довели до а, преследване наказателно. Тук може да прочетете в скоби, че става въпрос за наказателно преследване на децата, изоставили децата и какво се прави, за да се предотврати а, насилието и какво, а, какви са мерките за а, децата, жертви на насилие. И така, Швеция би следвало да предостави информация за това как предотвратява домашно насилие и а, ситуации за насилие, изоставяне на деца, как се докладва за тях и как се справят с тях. Също така, нека видим какво не е включено в доклада. В доклада не се споменава, а, споменават а, а обвинения за, и тук цитирам от резюмето на петицията, не се споменава, че съдилищата прилагат тези задължения, не се споменава, че децата се вземат насилствено, доклада не се казва, че Европейската конвенция за човешките права не се прилага, не се гарантират правото на съдебно а, дело и също така смятам, че можем да направим за заключение, че ако наистина имаше такива сериозни въпроси за е, Швеция, щяхме да ги намерим в този доклад. И така, почудих се тогава какво казва е, научната литература в това отношение и намерих една интересна презентация е, от страна на професор Тария Пюзо от е, е университета в Тампере в Финландия. Тя представя как работи системата за закрила на детето в северните държави. Представенето е пред ирландска конференция. Тя споменава, че първия акт за защита на детето се е въвежда в Норвегия. Така че от тук, от представенето от тази професорка, можем да видим, че всъщност северните държави са пионери в областта на закрилата на детето. И още така си задавах въпроса. А, можем ли да погледнем как неевропейски държави възприемат северните а, държави като закриване на детето изобщо в а, Европа? И тогава отидох на интернет страницата на австралийския Институт за изследване на семейството и там са включили шведската практика като една от най-добрите практики. Така че австро... Австралийския институт разследва, изследва как работят различни системи в света и тук се оповават на Канада, Швеция и Белгия, например. И ако искате да ви цитирам техния интернет сайт, те казват, че можете е, да прочетете там, че в е, Швеция има система за крила на детето, ориентирана към е, семейството, а не а, ориентирана по-скоро към услуги за семейството, толкова закрива на детето. И също така комисията а, включи своите принципи и в официалния отговор. Сега отново ще обясня, че що се отнася до функционирането на системите в Европейския съюз за а, децата, това са системи, които се регулират от националното законодателство, не европейско законодателство и както вече сте информирани, през на Брюксел 2 няма да поставя въпрос материалното поле, което е изцяло по отношение на приложението и налагането на решенията на съда. Тоест, изцяло сме съгласни, че тук става въпрос за нещо, което пада извън полето на европейското законодателство, което не означава, че комисията не прави каквото и да било, що се отнася до закрива на детето и, и правата, спазването на правата на детето. когато определяме тези приоритети, ние се съобразяваме с международните стандарти. Така че стъпваме на стандартите, такива каквито са в Конвенцията на ОНЕ, също указанията на Съвета на Европа за правосъдие за децата и също така различните други международни указания и насоки. Както знаете, ние се концентрираме върху координацията и сътрудничеството в системите за интегрирана защита на, а, и закрива на децата и сме въвели 10 а, принципа, които поставят детето в средата и които целят добро сътрудничество между различните заинтересовани страни, които си сътрудничат и работят в тази посок. Също така, комисията приветства факта, че а, вашата комисия Пети е а, включил тези 10 принципа в а, своята а, мисия към в Обединеното кралство а, и предстои приемането на такива принципи. Ако имате допълнителни въпроси, с най-голямо удоволствие ще им отговаря. Това е за сега. Uh, outlining... Благодаря ви за а, този преглед а, на фактите. Е, наистина е освежаващо рано сутрин да чуем толкова ангажирано изказване от комисията. Сега давам думата на колегите за участие в този дебат. Маргарет. Да, разбира се, че ми допада моята държава да се счита за модел за останалите държави, но не смятам, че е съвсем така. В момента има един филм за това как се третират децата през 70-те, ужасните условия тогава и датската държава ще трябва да се извини сега на а, децата, които са към които е упражнено насилие тогава. В Швеция чухме за примери как се грижат, как са се грижили в приемни домове децата. Много примери съм чувала и добри и лоши за Швеция и а, за Дания. Не знам как е в Швеция и в Финландия, но в Дания не е приложена конвенцията за... не е транспонирана конвенцията за правата на детето в нашето законодателство и от това просичат сериозни проблеми. Това не означава, че всичко, което правим е погрешно тъй като, разбира се, сме изправени пред много трудни обстоятелства често в тези случаи и винаги става въпрос за много сериозни конфликти. Трябва да се изслушат двете страни, понякога напълно различно звучат същите обстоятелства от двете страни и всички знаем, че много внимателни трябва да бъдем, когато казваме кой е прав и кой е крив Но начинът по който комисията описва, че абсолютно всичко е идеално в нашите държави, няма как да го приема. Не смятам, че по този начин ще намерим работещо решение. С а, такава, такова ригидно а, законодателство, което разполагаме а, и в което доминира интереса на родителя, поне в Дания. Има много а, лоши примери за това. Ето защо е много трудно да преценим кой е прав и кой е крив в тези случаи, но а, смятам, че представянето на комисията представя конкретно а, добре а, това изказване. А, все пак господин Мартен има думата сега. Продължавам с колегите първо. Благодаря, госпожо председател. Аз нямам а, а, оформено становище. Чух а, петицията, чух и отговор на комисията. В а, комисията се очертава, в а, пете, петицията се очертават редица проблеми. После чух и какво каза комисията. Разбира се, че винаги става въпрос за много драматични случаи, които чуваме тук. Това не е нещо ново. Всъщност, даже трябваше да гласуваме съвсем наскоро направения пред, през доклад от мисията в Обединеното кралство. Аз ще бъда и в Словакия същия път. Кой? Кой ще е на следващо място? На кой ще е ред? тъй като правата в, на детето е, е въпрос, който много често възниква. И е, си задавам въпроса, задавам въпроса по принцип дали не можем да изготвим едно е, по-цялостно изследване, тъй като не познавам нито датското, нито шведското законодателство. Не знам как бихме могли ние да се намесим, освен да кажем, че трябва да сме много е, внимателни, да, изчукам, да изслушаме да изслушаме всичките а, податели на петиции и а, после евентуално да, да изследваме, да чуем представители на съответните държави, защото иначе просто няма край на тази работа. Благодаря аз, Роберта. Благодаря, Сецилия. И аз искам да се присъединя към колегите, които казват, че това са изключително чувствителни случаи, отразяват се на много семейства и също така се отразяват на сърцевината на нашето общество. Изчетох петицията, чух и подателя на петицията. Също така чух и факта, предложението на това да анализираме кои реално елементи са транснационални, що се отнася до правомощията на нашата комисия и какво може да направи Европейския съюз в това отношение. Ако разгледаме Брюксел 2А, съгласна съм с председателката на комисията, която казва, че там става въпрос за въпроси, свързани с юрисдикцията и прилагането на решения, които са взети от друга държава членка. И не съм убедена, че тези петиции нямат достатъчно отношение а, за да трябва да преценим дали няма нарушение на това законодателство или не. И трябва да видим доколко а, все пак се прилага това законодателство за Дания и как. Не съм убедена, че е така, но също така трябва да проверим дали се прилага и за Норвегия, ако изобщо а, се прилага. Присъединявам се към колегата Мартан, който предложи да организираме мисия, за да проверим какво се случва в тези държави членки. И също така конвенцията на ООН за правата на детето е много е, важна. Трябва да обсъдим правата на децата и да видим как могат да бъдат спазвани най-добре, за да а, спазваме и нашите задачи като комисия тук. Благодаря. Благодаря, госпожа Питера. Съгласна съм с госпожа Мацола. Съгласна съм, но а, също така мисля, че вносителката на а, петицията не можа да докаже, че а, този въпрос е свързан с европейското законодателство. Няма как да се прилага Брюксел с 2А. А, Брюксел 2А към Дания, тъй като а, Дания избира да не участва в него. Нито пък а, към Норвегия, защото тя не е член на Европейския съюз. Брюксел 2А може да се приложи към Финландия и Швеция, но Ивен, но дори в този регламент става въпрос за приложение на съдебни решения и признаване на съдебни решения. Държавите членки решават какви са условията при които се отнема дете и се поставя в приемна а, грижа. Това са международните елементи и аз предлагам да се а, затвори тази петиция. Госпожа Еби има думата. Благодаря. Трябва да призная, че съм съгласна с казаното от а, повечето колеги. Една мисъл с това искам да споделя. А именно, че комисията петиции винаги получава много голям брой петиции, свързани с доброването на децата. Това е въпрос, който трябва да ни притеснява. Трябва да помислим как да предоставяме някакво разрешение в тези случаи, как изобщо да се намесваме като принцип. Самата аз смятам, че това е изключително тъжна, драматична ситуация. Това, което ме е, докосна в е, представенето на подателката на вносителката на петицията е това, което ти каза тя за бизнеса, за стопанската дейност, свързана с цялата тази дейност. докъде са стигнали нещата, ако съществуват толкова различни гледни точки? Къде е всъщност истината? Много е трудно да дадем каквито и да било отговори в преподобни обстоятелства. Комисията си има своята версия, действа си по своите задачи, но ние наистина виждаме колко е трудно да се намери общо поле, когато националните законодателства се различават толкова много. А в Европа се опитваме все пак да имаме едно общо единно поле, гледна точка на случващото се, нашата задача в момента е поета от работната група за защита на децата. Е, там ще можем да разглеждаме тези въпроси по-нататък. Това, което иска да споделя с вас е, е вместо изследване, което е, може да отнеме много време, да организираме събитие. Националните парламенти могат да участват и представители от държавите членки могат да са по-активно включени. Това е а, предложението, което ми се иска да направя на следващото а, заседание работна група. Бихме могли да го обмислим тогава и да видим как можем да действаме по този изключително чувствителен въпрос. Благодаря, Елеонора. Няма други желаящи да се изкажат в момента. Така че давам думата отново на вносителите на петицията. Сега имате две минути. Елизабет Чейфър, се казвам аз. Работя с Руби Харолд Клайсън в, този, в тази, вашата комисия. Като юрист от 5 години работих. Това, което се опитваме да кажем, че от 1930 година в Швеция имаме социално инженерство в системите за услуги за семействата. Троцкистки са а, гледищата. Всъщност, децата не се считат като част от семейството, а част от обществото. Ето защо правата на детето не са свързани с правата на родителите и с дома на, на, ам, на родителите. И имаме този тип социално общество от много отдавна, от 1930 година в Швеция има много силни а, северно-католически, дори не протестантски гледища за, за идеята за семейството. Именно заради това има възможност двама полицаи да отидат и двама социални а, работника и да вземат детето от семейството. А, тук а, имам официални документи, които а, показват как националният гард а, е взел от моята клиентка 5 месеца и половина, а, бебе на 5 месеца и половина от а, нея и това не е неправомерно. А, тя дори не е криминално проявена. Това е съвсем нормално в Швеция, когато младите майки идват и искат помощ. А, обикновено това свършва с а, отнема на детето. И вместо да се харчат тези пари за помощ на майките, при положение, че а, е по-ефективно, в много голям процент от случаите се отнемат а, децата. Много силно а, е застъпена тази тенденция в, тенденция в нашата държава сега с мигрантските а, вълни. Техните деца се отнемат и за това говорим за тази а, детска индустрия, бизнес, а, защото когато се вземат децата, а, семейството а, губи каквито и да било а, финанси, които е получавал, помощи и така нататък. Вместо това, до, близо 40 000 без а, данъци се пренасочват за всяко едно дете. Ето защо смятаме, че това е много сериозен проблем. Благодаря. Uh, Благодаря ви много. Сега трябва да вземем някакво заключение по това. Както каза и комисията, тези случаи се осъществяват само в национален контекст и нямат никаква връзка с правото на Европейския съюз. Но Същевременно трябва да вземем предвид, е, че съгласно регламента Брюксел 2 се урежда юрисдикцията и признаването на съществуващи съдебни решения в друга държава членка. И тук няма трансграничен елемент, което означава, че те не се уреждат от правото на Европейския съюз. Дания има клауза за неучастие, Норвегия не участва в това, така че, както казах, е, случаите се прилагат само до Швеция и до Финландия. Този въпрос не може да се разследва допълнително от Европейската комисия, тъй като не е в нейната компетенция но ние като комисията по петиция можем да го отнесем до групата за е, социални услуги. И в рамките на работната група може да подходим по-творчески и да помислим как е, тази петиция може да включи някои допълнителни елементи, които да се вземат предвид преди преразглеждането на регламента Брюксел 2А, което вече е планирано. Така че аз предлагам да благодарим на вносителите на петицията за това, че дойдоха тук и направиха презентация, да отнесем въпроса в работната група и да запазим петицията отворена. Приемате ли този изход на нещата? Добре, благодаря. Благодаря ви много за това, че дойдохте от Швеция. Знам, че не е лесно тези дни това. Сега преминаваме към следващата точка в дневния ред. Това е петиция 2453. Холандска петиция относно отнемането на деца от страна на вносител. София Шутен е вносител на петицията, но тя не е успяла да пристигне, така че ще дадем думата направо на комисията. Комисията, имате думата. Комисията, доколкото знам, доколкото ми казаха, петицията още не е представена на комисията. Okay. Okay. In that case... Добре, в такъв случай ще попитам някои от колегите, искат ли да вземат думата за коментар по тази петиция? комисията. Ако искате, мога да коментирам накратко, тъй като съм я прочела. Председателката, заповядайте за предварителни коментари. Комисията. Изчетох отчета на полицията, където се казва, че децата са открити, намерени в затворни в стая. Около тях имало големи количества урина и фекалии. И е, комисията не е компетентна по този въпрос, защото децата не живеят по принцип в Швеция събития. Явно има съдебно производство, но комисията няма информация за него, затова не съм успяла да видя какво е решението на съда по семейните въпроси, защото то не ни беше представено. И това не ми позволява да преценя дали е компетентен шведския съдия или не, съгласно вносителката. Ако той не е компетентен поради липса на обичайно местоживеене на децата в Швеция, но е необходимо да видя решението на съда по съдебните въпроси, за да направя пълна оценка на случая. Председателката, благодаря ви много. Както вие казахте, не сме получили пълната документация по този случай и защо е включен той в дневния ред днес. Може да се каже, че обяснението е просто. Един от членовете на комисията – поиска петицията да се включи в дневния ред за днес, което според мен е безмислено, защото не разполагаме с всичките документи и те не са изпратени на комисията. Та, вносителя не присъства. Не всички документи са изпратени на Европейската комисия. Давам думата на колегите за предложения как да процедираме по тази петиция. Госпожа Питера. такъв случай трябва да кажа, че ни, е ни е необходима пълната документация по темата. Доклада на полицията е известен и той е доста ужасяващ. И ако такива са фактите по делото, то тогава полицията не е имала никакъв друг избор. Затова смятам, че трябва да изчакаме да дойдат останалите документи преди да вземем окончателно решение. Председателката. Мисля, че трябва да направим следното. Трябва да затворим тази петиция, защото доклада на полицията е толкова ужасяващ и има толкова много казуси, които се отнасят до работната група за е, за служби за децата, не мисля, че тази петиция има някаква добавена стойност за работата на тази работна група. Приемате ли да процедираме по този начин? Да. Добре. Съгласна съм с това да държим поли... петицията отворена и да го отпратим, но не съм съгласна, че това не е в компетенцията на правото на Европейския съюз напротив, става въпрос за права на човека, на детето, дори и да говорим за Норвегия, председателката. Мисля, че говорите за предходната петиция. Вече сме преминали на следващата. И вече съм на прага на това да обявя закриването на тази петиция, за която говорим в момента. Предложих на колегите да закрием петицията. Виждам, че е НП, и е СПД и ЕКР са съгласни. И също така и социалистите. Така че закриваме петицията и преминаваме към следващата. 1140 от Ханс Есперсен от Дания относно правата на децата в Дания и Швеция. Вносителя не присъства тук. Петицията няма отношение към Европейската комисия, както и предходната по същите причини, но е включена в дневния ред по искане на един колега от комисията. За това я разглеждаме сега. Много се извинявам, че трябва да го кажа, но тази петиция е включена в дневния ред но тя разглежда случая по много общ начин, не е изпращана в комисията и допълнителната информация е меко казано объркваща. В резултат от това няма много ясен начин как да се разглежда и дебатира по този въпрос. Но тъй като един колега поиска да се включи в дневния ред тази петиция, давам думата на колегите. и ви моля за съвет какво да правим с тази петиция. Благодаря. Роберта, имате думата. Не знам колко мога да ви съветвам, но съм съгласна, че информацията, с която разполагаме, е много ограничена. И не знам дали това е достатъчно добра причина да закрием петицията или да я държим отворена, докато постъпи по-ясна информация не познавам добре процеса от гледна точка на това каква информация ни е необходима, за да можем да проведем дебат, но нека все пак да се опитаме да се въоръжим с всички необходими подробности, за да вземем едно разумно решение, преди да закрием петицията по съображение, че няма информация. Марлене, Съгласна съм, че няма достатъчно информация по тази петиция и смятам, че няма да е справедливо да я затворим, защото няма информация. Така че трябва да получим повече информация и да вземем по-информирано решение дали да закрием или не. Това е било по-справедливо към вносителя, председателката. Така че какво правим? Елеонора, имате думата. Аз също споделям позицията на преждеговорящите защото не разполагаме с достатъчно информация за да закрием петицията. Можем да я изпратим до работната група до благосъстояние на децата за допълнителна оценка. Председателката, точно това ще я да предложа, да остане тя отворена, да я отнесем към работната група и да поискаме още информация. Добре, сега преминаваме към следващата петиция 971 от Германия относно организацията Animals Angels, подкрепена от много подписи относно пренасенето на живи животни в Европейския съюз. Вносителя е, е тук. Давам думата на Криста Бланке за 5 минути. Госпожо председател, уважаеми членове на Комисията по петиции. Преди две седмици един немски камион с млади телета от Ливан беше задържан. Служителите установиха прекомерен брой животни, недостатъчно храна, недостатъчни отчете и също така Две от телетата бяха съвсем новородени, едно от които беше умряло. Наскоро е, също камион с 40 животни се запали и животните загинаха в, в, в е, при инцидента. Такива неща се случват постоянно. Регламент 1 от 2005 година не и не може да предотврати такова страдание. И е, единственият коментар, който комисията е дала, е, че с по-добро изпълнение на законодателството нещата ще са добре. Но нещата не се случват, като се повтарят постоянно за, за 10 години. Е, предоставила съм ви съответната документация, документ с 204 страници, в който доказваме, че съгласно настоящия регламент е невъзможно да се защитават животните при транспорт. Този документ е в резултат от 20 години опит по пътищата на Европа, на Европа. И е най-добрият документ, който, от който разполагаме, който се отнася до транспорта на животните. Няма да повтарям фактите и цифрите в този документ, а искам да и се възползвам от възможността да кажа няколко думи за хората, макар че аз работя в областта на хуманното третиране на животните. В крайна сметка полицейските служители са тези, които трябва да гарантират изпълнението на един напълно неизпълним регламент. За 20 години Animals Angels работи съвместно с полицията и ние установяваме е, голям брой загинали животни, стресирани шофьори, катастрофирали превозни средства. Знаем колко трудно е, когато е, в, е, трябва да се карат животни в 3 часа сутринта в е, снежна буря в Полша. И в отговор на искане на полицията сме обучили стотици полицейски служители в цяла Европа в рамките на нашите семинари. Ние познаваме много добре работата на полицията и смятаме, че комисията е напълно несправедлива, когато е, измества собствената си отговорност относно относно транспорта на животни и налага на полицейските служители, които не са достатъчно добре обучени относно хуманното третиране на животните, не знаят как стоят нещата точно с транспорта и, също нямат възможност да налагат глоби. Моля да имате предвид изпълнението, защото това не е абстрактно понятие. То се отнася до реални хора и техните ограничения. Не може да искаме невъзможното от тях, особено в времена на тероризъм и миграция. И в името на животните, които страдат и полицейските служители, които са пренатоварени в Европа, ви моля да е, не закривате тази петиция и е, да стигнете до по-добро решение от това да се повтаря, че е важно изпълнението на е, законодателството. През 1999 година Комисията по петиции изгради история, като поиска стотици хиляди подписи за благоденствието на животните. И вашите предходни колеги, вашите предшественици доведоха до промяна в договора. Днес имате възможност да направите една също толкова важна крачка в хуманто третиране към животните, които се превозват. Нашата петиция е подкрепена от над 1 милион подписи и ветеринари в Европа, също така Нидерландия и Германия и организации оттам искат да се наложи ограничение в времето за транспорт на животни. Още веднъж ви умолявам да не закривате петицията, защото транспорта на животни е изключително важен за милиони европейски граждани и днес единствената ни надежда е у вас, госпожо председател и членовете на тази комисия. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви много за това представене, за това, че сте тук и за това, че сте загрижена. Сега давам думата на комисията. Господин Денис Симонин, имате думата. Госпо... Благодаря, госпожо председател. За жалост ще трябва да повторя някои от нещата, които бяха казани в отговор, защото петицията не е нова, тя е от 2012 година. А именно, комисията не възнамерява да въведе ново закон, законодателство и смята, че нещата опират до изпълнението, до прилагането на законодателството. От 2012 година са настъпили някои промени, но искам да припомня, че изпълнението на текстовете е на първо място въпрос, който зависи от държавите членки. Комисията се опитва да насърчи държавите членки да работят в правилна посока и за тази цел Комисията има компетенция от 2011 година, когато имаше доклад на комисията относно транспорта на животни. Комисията е започнала редица, редица дейности, например такива да се припомни на държавите членки каква е ролята им. Това е в Комитета за растенията, животните и фуражите. Също така два пъти в годишно комисията организира срещи с националните точки за контакт на които се обсъждат конкретни въпроси, свързани с изпълнението на регламента. От тези срещи има много добри резултати от обмена на информация. Също така комисията прие решение за подобряване на отчитането вследствие и докладването вследствие на инспекции. Също така в заключение ще кажа, че искам да благодаря на парламента за това, че а, бе започнат пилотен проект, гласуван бюджета за 2015 година в размер на 1 милион евро. Пилота, проекта в момента се изпълнява, той ще продължи 3 години и цели разработване на добри практики в областта транспорт на животни. И в заключение ще кажа, че съм напълно съгласен с носителката, че тези въпроси, свързани с приложението на законодателството, наистина зависят от хората. За жалост, не мисля, че като приемаме закони, по-специално закони за времето на транспорт, ще решим проблемите си. Ако нещата бяха толкова прости, ще ще да е прекрасно, но не, не е така. И въпроса за времето за транспорт не е единствения, който се поставя, както стана въпрос има и въпроси свързани с условията в транспорта, температурата и така нататък. На първо място трябва да се обучава персонала и да има проследяване на терен. И за това ние ще се стремим към последователност в тази област. Благодаря, госпожо председател. Благодаря много. Сега давам думата на колегите за изказвания Марлене. Благодаря, госпожо председател. Трябва да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 аз залагам е, името си като заместник председател на групата за защита за здравето на животните. Не еднократно сме чували в нашите заседания как се транспортират животните, какви мъчения е, и страдания изтърпяват те. Мисля, че всички ние трябва да гарантираме, че правоприлагането не, не е просто празна дума, както е всъщност в момента и ние трябва да гарантираме прилагането на, на правоприлагането. Ние забравяме, че е, тези е, животни са същества, които страдат и да се излиза е, с правни аргументи, било законно и правни записки и така нататък. До никъде няма да стигнем по този начин. Тук не говорим за кутии, е, е, с дърво или с въглища или с някакви други е, издели, изделия, които са мъртви, това са чувстващи живи същества. Така че мисля, че трябва да отидем по-нататък и аз се надявам, че и комисията ще отиде малко по-далече, но от това да ни говори за прилагане на приетото законодателство. Благодаря, казва председателката. Давам думата на Елеонора. Благодаря. Аз също мога да кажа, че пети трябва да поддържа, петицията трябва да остане отворена, но по друга причина. Тя ни напомня, че въпреки член 13 от договора за Европейския съюз, който определя животните като живи същества, тук европейското право не намира приложение животните продължават да бъдат третирани като стока, а не като живи същества с чувства по отношение на разпоредбите за транспорт на живи животни, нека не забравяме, че в последно време има значително удължаване на времето за транспорт на животните. И точно това чухме току-що от комисията този въпрос за събирането на данните се отнася точно за това. Искрено се надявам, че това ще доведе до резултати. За сега те са неудовлетворителни. За това трябва да помислим много сериозно и да въведем определен да помислим за определен срок, който е допустим като време за транспорт на животните, определен брой часове защото животните изключително много страдат от пред много дългите е, часове на транспорт. За въпросите за транспортите, което е от компетентност на държавите членки, участието, участващите в този процес хора, а също и персонала, който се занимава с това поддържаме петицията и се надявам, че ще стигнем до становище, което да позволи е, да намерим е, добро решение на въпроса транспорта на животните. Благодаря, Петър. Благодаря е, аз също ще кажа, че първото предложение за включване на специализираните комисии е, трябва... Аз съм член и на комисията по земеделие, е, но имам... Е, там вече започнахме да разглеждаме този въпрос, но резултата не е удовлетворителен. Може би въпроса проистича от това, че говорим за домашни животни, кога когато става дума за развъждане на животни, там нещата стоят по друг начин. Те се, животните се транспортират грижливо. Обаче по отношение на животните за клане положението стои съвсем друго. Сега за времето на транспортиране имаше предложение за 8 часа. Според мен можем да съкратим този срок. Но тук се чуват и гласове, че е, фермерите няма да успяват, но аз съм съгласен с колегите е, ограничението на часовете могат да улеснят контролите, проверките. Това е ясен индикатор. Така че времето за транспорт трябва да бъде фиксирано и то фиксирано надолу. И третия Третия проблем са проверките, контрола. Аз бих се обърнал и към нашата комисия по транспорта твърдят, че проверяват достатъчно камиони. Всеки, който кара по магистралата, го забелязва. Но там нещата са доста по-сложни. Става дума за минимално заплащане, за време на работа, но проверките за правомерния транспорт на живот не играе роля, не е тема при проверките. Може би се нуждаем от повече проверки, по-добре подготвени подготвен персонал, при спиране, при спиране на е, камиони с животните, трябва да проверяват не само водача колко време е бил на, на волана, но и как се в какво състояние са животните. Няма, има разлика дали се превозва електронно оборудване или живот, живи животни все пак. Аз бих поставил въпроса в комисията по земеделие. Е, и въпроса за проверките трябва да бъде отнесен в Комисията по транспорт. Не може би повече проверки, но просто по-подробен и изчерпателен контрол по отношение на тези показатели. Председателката благодаря. Господин Ек, този... Благодаря. Не. Европейската конвенция на съвета за защита на селско-стопанските животни и член 13 от Лисабонския договор ясно сочат, че защитата на животните в Европейския съюз играе важна роля, която и трябва да бъде, защото това е цивилизационна придобивка, която сочи е, каква е етичната, доколко е етична израснала, етично израснала нашата общност, да или не. Тоест, Европейския съюз се оценява и по отношението към животните и дали играе пионерска роля в защита на, при защитата на животните и не. Миналата седмица групата Инте за защита и съхранение на животните, аз съм зам председател там, е, нашата група разгледа въпроса за транспорта на животните, излязоха абсолютно неприемливи неща. Е, констатирани са сериозни нарушения и дори само заради това, като мярка срещу нарушителите, трябва да ограничим времето за транспорт. Това е абсолютно наложително. И за това петицията трябва да остане отворена тема, комисията по земеделие трябва да се заеме с този въпрос, както и комисията по транспорт. Дължим това на животните, дължим това на Европейския съюз като общност на ценности, дължим го на себе си като хора, защото животните са живи същества, които трябва да зачитаме. Един милион души са подписали тази петиция и много граждани, милиони граждани в Европейския съюз отхвърлят този мъчителен за животните начин за транспорт на животните. Заметем ли тази петиция, ще дадем повод за още по-сериозна критика към Европейския съюз, политически скептицизъм. И в момента това налива вода в мелницата на крайно десните партии. И това не бива да допуснем. Затова призовавам, нека подкрепим петицията и най-сетне да действаме. Благодаря. Председателката благодаря. Госпожа Хазекамп има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Ежедневно милиони животни е, се транспортират през Европа така, сякош вече са мъртви. Хиляди, на хиляди километри ги, ги отвеждат в кланниците, само за да се економисат няколко цента но животните не са а, е, мъртва материя. Това са живи същества с съзнание, с чувства. Така е записано и в Лисабонския договор. И е хубаво, че толкова много хора проявяват загриженост към това. Имаме вече, има вече 1 милион евро, подписи на европейци под петицията. Виждаме, че в държави като Дания, Швеция, Нидерландия, Германия и държавните органи мислят по въпроса за промяна на директивата на транспорта. Европейския парламент има писмена декларация по въпроса. Поставили сме искане за пилотен проект, да също се е произнесъл. Не става дума само за транспорт на животни в Европа, но и за животни, които се транспортират в трети страни. И тук трябва да кажа, че Европейската комисия не бива да се крие повече за това. Не ни казвайте, вече сме дали отговор. И ще ви отговорим отново. Това просто не е достатъчно всеки ден животни прекарват с часове в горещи камиони под палещото слънце на турската граница. Между тях има бременни животни, новородени животни и просто не можем да кажем, че нещата са под контрол. Огледайте се на границите, огледайте се по пътищата и ще видите за какво става дума. Моят колега миналата седмица спомена заседанието за е, добруването на животните миналата седмица. Видяхме потрясаващи картини. Не можем да търпим това. И, как, и какво прави Европейската комисия? Нищо. Какво още чакате? транспортът на животно, ако изобщо се налага, не бива да продължава толкова дълго, трябва да става при по-добри условия и трябва стрикно да се прилага законодателството. Така че Европейската, обръщам се към Европейската комисия, предложете най-сетне преразглеждане на тази директива. Жалко, че се стигна до тук, но това не бива да продължава. Благодаря, казва председателката. С това изслушахме всички изказвания и сега отново вносителят на петицията за две минути. Трудно е да кажа каквото и да било, тъй като за първи път наистина ме изслушват. Оми. Ние обикновено до сега сме се говор, контактували с комисията вече 10 години, а комисията нищо не прави. Това това, което казахте тук, бяха толкова думи, мили думи, думи на разбиране. Просто нямам, нямам думи от своя страна председателката. Аз също съм много развълнувана да, да ви чуя, защото Европейския парламент е, работи много през последните години за създаване на работната група за защита на животните. Колегите проявиха изключително вдъхновяващо поведение за всички нас, които не сме част от този процес. Аз лично научих страшно много. Още веднъж ви благодаря е, за това, че сте тук, че проявявате такава загриженост и такава щедрост към страдащите животни. Предлагам да приключим тази тема. Единственото, което можем да направим, разбира се, да поддържаме пет, е, петицията отворена и да вземем предвид от предложението на Петър относно комисията по транспорта. Така че ще изпратим тази петиция и документацията с която разполагаме на комисиите по транспорт и по селско стопанство. И моля, не забравяйте, за втори път се занимаваме с тази петиция. Така че обръщам се към вносителя. Може би няма да получите отново покана, така че ще ви спестим разкарването до Брюксел. Без друго не е лесно да се дойде в Брюксел тези дни, но можете да бъдете сигурни, че Европейския парламент и нашата комисия ще се занимава с въпроса. Благодаря на всички, които участваха в този дебат. А сега продължаваме с следващата група от петиции относно забраната за ритуално клане на животни. Отново попасме в темата за добруването на животните. По друг начин и малко по-сложно, но вносителят не присъства, така че направо ще помоля комисията да е, направи изявление чрез своя представител.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 Извинете, госпожо председател, малко обърках документацията, но вече съм готов по същество. Вносителите искат в регламента за защита на животните приклане е, и, и, и изключенията за ритуално клане, този въпрос да, да бъде променен и това да отпадне от регламента. Това е всъщност съдържанието на петицията. Това, което мога да кажа от името на комисията е, че в момента а, регламента гарантира известен баланс между защитата на животните съгласно член 13 от договора за функционирането на Европейския съюз от една страна е, и е, е, член, член 17 от картата за защита на животните, да, извинявайте, от, която от Хартата за правата на човека относно религиозните свободи. Тук трябва да кажем, че това е изклю... тази дерогация съществува, но държавите членки преценяват дали е, ще я прилагат и регламента във всички случаи дава свобода на действие на държавите членки относно дерогацията за ритуалното клане на животни. Така че комисията няма категорично намерение да променя тези разпоредби, защото смятаме, че е постигнат разумен баланс и равновесие между различните аспекти. Председателката, благодаря. Сега, колеги, имате думата за изказвания. Смятам, че трябва да разграничим дали става въпрос за страдание при животните или не. А, какви там а, а, молитви си изричат и така нататък, няма значение за животните. Аз, за мен няма значение. Но имаме а, друг проблем. В Дания знам, че поне преди години беше така, не знам дали е така, мисиоманите приеха все пак да а, използват а, оборудване, с което да загуби съзнание първоначално животното преди да бъде заколено. Не знам а, къд, докъде сме стигнали по този въпрос. А, според мен е, наистина не е възможно, ако нещо е забранено в една държава, да бъде по изключение разрешено заради религиозни причини. Не е сериозно. Но тези, които търсят халал и така нататък храни, могат да се изнасят и така нататък, и много лошо отношение има към животните, но няма нищо общо с религията, просто промишлеността, която е заета с това. в колко държави от Европейския съюз се позволява за ам, колене на животните без каквато и да било а, загубване съзнанието в, а, преди това? Питър. За, мен това е малко дежавю. През 2003 година съм се занимавал с нашия парламент с този въпрос. Аз отговарях за защита на животните от нашата политическа група и забелязвам как е, без да видиш се озоваваш в голямата политика е, е, и аз като е, депутат е, казах, е, че разбира се, животното трябва да бъде зашеметено, замаяно преди клането. Това е общо признат принцип. Но когато говорим за ритуално клане, попадаме в сферата на голямата политика. Но моля, нека обсъждаме въпроса експертно. Надявам се, казах и 2013 година за първи път се занимавах с този въпрос. Надявам се нещата да са се придвижили и в религиозните общности. Бързам да кажа на скептиците, не става дума да забраняваме ритуалното клане е, и ритуала. Не, става дума за това животното да бъде зашеметено преди това. Така че, може би, е хубаво да си припомним, че дебата трябва да бъде е, експертно, да не намесваме голямата политика, да не, да не бием връбци стопове, моля ви. 2003 е, година се занимавахме с този въпрос, тогава започна дебата. Аз лично не виждам противоречие при ритуалното оклане на животни, животните преди това да бъдат замаяни или зашеметени. Е, това е въпроса към колегите. Относно петицията, комисията сега. За мен би било жалко да я затворим просто, защото темата заслужава да се обсъди. Е, минаха вече 15 години, нали, казах ви, откакто аз съм се сблъскал с този въпрос. Трябва да продължим. Въпроса е как но моля ви не намесвайте голямата политика, защото там ще попаднем на едно ниво, където вече няма място за професионални дебати. Тук говорим за защита на животните в най-конкретния смисъл на думата и за добруването на животните е, е, така че е, аз съм готов за дебат, но не мога да нямам ясна представа в каква рамка да сторим това. Сега госпожа Хазекам. Благодаря, госпожо председател. За ритуалното клане в Нидерландия имаме около 2 милиона животни, които биват клани без да бъдат предварително замаяни или зашеметени. Особено за пазара, за еврейския и ислямския пазар. Само, говоря само за Нидерландия. А нашата страна едва ли е изключение ако погледнем общия брой на животните за цяла Европа, това е просто недопустимо. Научната литература сочи, че клането без предварително зашеметяване причинява на животните болки и страдания. Много от организациите говорят за неприемливо страдание. Нищо против е, свободата на религиите, но тази свобода свършва там, където започват страданията на хора или на животни. Според мен е, както възоснова на Конституцията на държавите членки, така и на Лисабонския договор и договора за Европейския, а е, договора за човешките права, имаме възможност да атакуваме този вид наклане. Това е устарял начин, той няма място в нашето съвремие а на животното му е все едно дали го коли християнин, евреин или мусулманин моята партия внесе в нашия парламент съответно предложение за изменение на закона, което бе прието от Националния парламент, но Сената го отхвърли под натиска на еврейската общност. Както каза колегата Ян, важно е да проведем този дебат по правилен начин и темата може да бъде обсъждана е, съвсем открито, а не само е, потайно. Е, Съжалявам, че Комисията по земеделие и селско стопанство реагира с писмо, а не с открит дебат, както по предходната тема. Мисля, че Комисията има всички основания да прояви по-голяма активност в сферата на защита на животните. Господин Ек. Благодаря, госпожо председател. Първо, ще подкрепя преждеговорившите. Искам да подчертая, че разбира се, клането без зашеметяване е изключително актуална тема. Много бързо да можем да се подхлъзнем или да ни отпратят сред антисемитите или антимислемите. Важното е темата да се разглежда абсолютно отделено от религиозните ритуали този начин на клане причинява огромни болки на животните, когато те не са зашеметени. И е, възоснова на Европейската на конвенция на съвета за защита на селско-стопанските животни, ние сме длъжни да реагираме. И още нещо искам да кажа университетът Ал-Акса в Кайро пределно ясно заяви, е, че че ритуално клане с зашеметяване не е в разрез с Корана. В Турция, ислямска страна, и има е, вече забрана за клане на незашеметени животни. Тоест, може, ако има политическа воля. И точно на това трябва да стъпим. Други държави, е, като Турция, могат да поемат е, пионерска роля, мисля, че Европейския съюз е задължен да последва този пример. Моля, нека петицията остане отворена и нека съвсем открито обсъдим този въпрос с съответно зачитане на религиозните общности, за да постигнем единно становище. Благодаря. Okay, Margaret. Yeah. Маргарит, съвсем накратко. Много съм доволна от дебата и се приближаваме към а, общо съгласие. Не е нужно ограничение, ако това няма значение за животното. Имаше примери за много религиозни предложения от страна на северните, е, извинявайте, крайно десните. Така че бих добавила, че съм а, убедена, че този довод, че не може да се използва за шеметяване а, на животните, идва някакси от а, някакви устарели а, религиозни схващания, че животното трябва да е перфектно, идеално, за да бъде а, принесено в жертва. Това обаче не е нито а, в съответствие с. А, Стария завет, нито с каквото и е да било друго. Всъщност тук проявяваме на уважение към усещанията на животните, болките, които причиняваме и честно казано намирам това за изключително странно тълкование, било то от Стария завет или от Корана и като че ли малко абсурдни стават тези, които настояват за това. Точно така, Маргарет, казва председателката. А, няма други желаящи да се изкажат в моя списък. Можем да направим заключение тогава. Смятам, че можем да процедираме последния начин. А, току-що бях информирана, че съвсем наскоро ще се поръча ново изследване за а, хуманното отношение към животните в Европейския съюз. И така предлагам да оставим отворена тази петиция. Щом ни бъдат представени резултатите от изследването, ние като комисия можем да поемем водеща роля в организирането на събитие, покавайки другите комисии, други заинтересовани страни в това отношение и да разгледаме внимателно, стъпвайки на заключенията на изследването, стратегията а, за хуманното отношение към живота на Европейския съюз, която изтече през 2015 година. А, аз самата не съм експерт в това отношение. Малко а, може би новаторски подхождам, като предлагам всички тези неща. Не можем да очакваме от комисията абсолютно всичко да свърши. Трябва и ние нещо да а, предприемем, така че с тази цел правя това предложение. Значи така ще направим. Добре. И преминаваме нататък. Виждам, че а, хората влизат в залата. Какво трябва да си спомня, си се замислям и знам, че става въпрос за следващата а, тема в нашия дневен а, ред и давам думата директно на Олга Пикум, петиция 721 за рутинното отрязане на опашките на свинете. 5 минути имате. Тази петиция е от HSI и а, е свързана с рутинното отрязване на опашките на свинете. Директивата за защита на а, свинете от 2008 а, включва много важни разпоредби. Една от тях е свързана с изискването за допълнителни материали, обогатяващи. Всъщност в директивата се казва, че свинете трябва да имат достатъчно достъп до допълнителни материали, за да имат различни дейности. И в същата директива има разпоредба за забрана на рутинното трязване на опашките на свинете и преди а, пристъпване към отрязване, самите селски стопани трябва да предприемат редица други мерки, за да предотвратят хапането на опашките. 2008 и 2009 много разследвания бяха проведени в Германия, Дания, Унгария, Нидерландия и Обединеното кралство. И през 2013 проведахме още едно разследване в Италия, Испания, Чехия, Ирландия, Кипър и Полша в ферми за свине. Повече от 90% от свинете бяха с отрязани опашки в тези ферми и около 80% от свинете бяха а, отглеждани без реално допълнителни а, обогатяващи материали. Много сериозен въпрос е отхапването на опашките и за това селските стопани прибягват до а, отрязване. Но ЕФСА казва, че принципните причини за а, хапане на опашки а, се а, дължат на а, бедна среда и за това има много стъпки, които могат да се предприемат с ефективно обогатяване и всъщност се казва, че предоставянето на ам, допълнителни материали не са не е единствения фактор, има други а, такива. А, сламата е един от най-добрите материали, които могат да се използват. Тя се използва много широко, но а, както и ние наблюдавахме в а, нашите а, посещения, а, това се случва рядко в фермите. Също така обогатяване с различни храни. Друга добра идея, която а, прави свинете заети и те не си хапят опашките. Също така в някои а, ферми видяхме и различни контейнери с слама, които постепенно отпускат слама и също а, работят в тази посока за решение на въпроса за отхапване на опашките. Видяхме, че сламата е най-ефективна, най-добро решение при а, предотвратяването на хапане на опашки и а, също така виждаме и други методи, като да речем използването на ве вериги или гумени играчки, всъщност те почти не са ефективни. Редица мерки съществуват, които намаляват риска за хапане на опашки, освен обогатяването на средата. Разбира се, подходящите фуражни храни и напитки за животните, също постоян, подходящата среда, доброто здраве, несмесване и отвеждане на а, животните, които си хапят опашките и тези, които всъщност а, биват а, а, са жертви на хапане на опашки от а, общата група. През 2003 ЕФСА публикува редица доклади по темата и как може да се предотврати а, отрязването на опашките. Ако тези мерки бяха взети предвид от а, фермерите от индустрията, нямаше да имаме проблем за прилагането на директивата днес. През 2014, през март 2014, имахме 475 хиляди петиции, попадани е, подадени към комисията и 59 е, е, европейски депутати призоваха за прилагането на директивата и миналия месец комисията чак тогава накрая пред, публикува препоръки за мерките за намаляване на хапането на опашки. Поздравяваме комисията, приветстваме тази публикация, но не може да ни обегне факта, че този проблем съществува от години, правилата съществува от много години, а не се прилагат. И фермерите, самата промишленост за отглеждане на свине не знае какви са мерките и не ги прилага. Това, което бихме помолили комисията, а и държавите членки, е да е, действат по тези препоръки, да се свържат с всички заинтересовани страни, с фермерите, с а, организациите на фермерите, така че да се приложат всички тези правила най-накрая. Бихме искали да видим и срок, а, да се надяваме до края на годината, държавите членки напълно да прилагат законодателството. И също така смятаме, че трябва да има възможност за процедури по нарушение, а, за да се предвижим напред, защото иначе ще наблюдаваме една и съща ситуация, отново и отново. Не виждаме как може да се е, промени нещо, при положение, че толкова години вече съществува законодателството. Ако няма е, процедура по нарушение, няма е, да се осъществи напредък по този въпрос. Thank you. Thank you very much. And uh, that's a cute... Благодаря много. Хубава картинка. Виждаме на екрана. Току-що ми казаха, че в момента в залата имаме е, изследване от звено С. Ето, искам и на вносителите да дам това изследване. Съвсем добро е то, съвсем отскоро. А, бих призовала да го прочетете внимателно всички. И сега. Не, сега давам директно думата на а, господин Симони от комисията. Благодаря, госпожо председател. Всъщност вече съм запознат с доклада който е изготвил парламента по тази тема. Наистина и аз бих се присъединил към вашата оценка, че става въпрос за много добър доклад. И комисията се присъединява към представеното от вносителите. Наистина има много същ съществен проблем при прилагането на тези две разпоредби и именно поради тази причини комисията изготви своите препоръки и също бих добавил, че препоръките са свързани и с една работна а, работен документ от комисията. В него има много повече подробности, а, даже а, много сериозни а, решения се предлагат като альтернативи. Всъщност не става въпрос само да се а, даде малко слама и те ще спрат да си хапят опашките свинете. Напротив, трябва много добре да се управлява самата среда, в която са свинете, колко са, на каква територия, как изглежда тя, цялостната среда, в която е, се намират и много по-съществени знания от страна на е, животновъдите за това как да ги отглеждат, за да не си хапят опашките. Всичко това трябва да е по-познато не само на ниво държави членки, но също така и в е, цялостната животновъдна промишленост, за да са наясно с альтернативите. Комисията се ангажира с редица дейности три проучвателни визити бяха проведени за добрите практики. Експертите на комисията а, с а, национални експерти посетиха е, Швеция, Финландия и Швейцария, която е извън Европейския съюз. Така че колегите, заедно с национални експерти, две, три такива визити проведоха от началото на тази година и а, съвсем редовно а, комисията организира в рамките на Better Training for Safer Food а, различните а, семинари. Тази година, с, преди няколко седмици, имаше а, такова обучение именно за а, животновъдите, за свинете и конкретно за това как да се избягва хапене на опашки. По-подробно ще публикува и комисията, така както искат вносителите, за графика, времевата рамка, в която би трябвало да се приложат препоръките и защо не и с процедура по нарушение. Това е. Благодаря. Благодаря. Сега колегите имат думата. Маргарет. Ще си скажа на датски. От 2014 говорим за прилагането на тези правила по телевизията, на, в различни форуми, в шведската, датската телевизия се изказвахме, практиките на различните държави. И много хора ни последваха в Дания и в Швеция. И а, беше бойкотирано датското свинско в Швеция, макар че шведското е, е по-скъпо, шведското свинско месо, именно заради а, това отрязване на опашките. Именно потребителите са направили избора, макар че е по-скъпо, да подкрепят а, производство, което е все пак а, с хуманно отношение към животните. Комисията обаче нищо сериозно не направи, за да се е, спазва това законодателство. И както казахте, не става въпрос просто да сложим малко слама там при свинете. Има е, сериозни условия, които трябва да се спазят, знания е, в сферата на животновъдството, които е, трябва да се притежават, за да може да се създаде подходяща среда. Не може да се гледат животни така, както се прави в промишлени количества. Те трябва да могат да си играят, да се занимават. Всъщност, свинете са по-интелигентни от кучетата и всеки три дни на тях им трябва нова играчка, за да се чу- чувстват а, а, добре. А, самата, самото прасе има нужда от а, забавления. Така че дори когато се храни, то трябва да знае, че има и други занимания. В Дания има много, не се използва много свинско. Има все повече и повече интерес да се практикува по-добро животновътство. Стои въпроси за конкуренцията. економически въпроси. И за това искам да помоля комисията да се задейства малко повече с, с действията и да въведе процедура по а, нарушение за тези, които не спазват. Благодаря. Има думата следващата ораторка. Отрязването на опашките на свинете е много неприятно. А, и то е а, изключително болезнено за животните, както видяхме и в а, презентацията. Често свинете са в много неприятна среда, твърде на а, близко разположени, често а, метални стени или топки от а, метал, с които се очаква да си играят. Но и идеята че могат да си играят с метална верига или с тази малка топка, е много наивна. Свинете, както каза нашата колега Алкен, са много интелигентни животни и имат необходимост да бъдат разсейвани, забавлявани и това а, може да се направи с най-естествени средства, с малко повече пространство, с слама, с различни обогатителни материали и така те да могат да а, упражняват своето естествено поведение. Това е проблем, който изисква нашето внимание от доста време насам от 2003 насам има най-различни доклади, които се публикуват. Винаги с едно и също заключение, че не се прилагат правилата. Европейската комисия от години ни казва, че има директива, че има работен документ и а, това е положително. Разбира се, това е първа стъпка в правилната посока за избягването на а, рутиното отрязване на опашките на свинете. Но проблемът е в спазването на законодателството. А, комисията ни казва добър е доклада, ние четем вашите препоръки, те са а, подходящи. Разбира се, но комисията трябва да се намеси много по- ангажирано и да въведе именно процедура по несъответствие. И се питам каква е разликата с съществуващата директива всъщност какво предвижда директивата, ако не се е спазва това правило? ще направя пак предложение, евентуално да организираме изслушване или някаква проучвателна а, мисия. Благодаря. Елеонора. Си, грация, президенте. Ем... Благодаря, госпожо председател. Имам една по-обща идея, когато става въпрос за употребата на животни в широкомащабно селско стопанство. Това е един класически пример как модела за така нареченото интензивно селско стопанство е неприемливо, защото то не отчита по никакъв начин разпоредбите по член 13 ДФС, е където се казва, че Животните са същества с усещания и това се прави с, с цел да се увеличат максимално печалбите в селското стопанство, в земеделието и това става ужасно. Става въпрос за сляпо следване на консуматорски тенденции и животни които се отглеждат. Много често след това дори не се използват за храна. Аз не съм яла месо от много време и разглеждам тези въпроси много при сърце ги вземам. В нашето общество има една много парадоксална гледна точка. Трябва да направим това не само за да защитаваме животните, но и за да опазваме собственото си здраве и здравето на планетата. Трябва да намалим употребата на месо по екологични причини също така. Това често не се е, взема на сериозно, но е един много сериозен довод и за това трябва по-често да си го повтаряме. Не казвам, че трябва да се закрият всички животновъдни ферми, но трябва да имаме една по-обща представа и много често трябва да се знае дали се прилагат правилно правилата. Бих искала тази петиция да остане отворена, за да, поня... за да може по някакъв начин да оказваме натиск, че се спазват сроковете когато става въпрос за прилагане на законодателството. Благодаря. Марлене. Благодаря, госпожо председател. Не мога да кажа, че съм експерт по свиневътство и не знам как можем да разсейваме и забавляваме свинете за това да, да не хапят опашките си, но ми е ясно, че подрязването на опашките е жестокост към животните. И всички трябва да направим усилия в тази посока. Става въпрос за изпълнение, за правилно прилагане на правилата и трябва да направим проверки в определен брой свиневъдни ферми, където се практикиват такива жестоки практики. Дори и това да е трудно, по-лесното би било да се ангажират хората, потребителите и също така може да помислим дали когато се продава свинско месо, на етикета трябва да се посочи дали, лице, дали, е, пръс, дали свинското месо идва от ферми, където се практикува от подрязване на опашката или не. И тогава потребителите ще са тези, които ще могат да окажат натиск върху фермите, които упражняват тази жестокост върху животните. Няма да е лесно, но смятам, че петицията трябва да стане отворена, защото още има много какво да се направи, за да се избегне тази жестокост към животните. Пейте. Благодаря. Искам да кажа още две неща като бележки към колежката фермерът произвежда това, което пазара очаква от него, да го кажем така съвсем опростенчески. Ако потребителят промени своето поведение и търси други неща, съответно и фермерът ще ги произвежда. Не ми се ще да, каз, да да твърдя, че през последните е, десетилетия нищо не се е променило за животните. Аз съм израсъл в социализъм като държавно устройство и мога да кажа, че особено в животновътството са отбелязани много сериозни стъпки напред. Не можем да говорим така голямото е лошо, малкото е добро бихме могли да забраним крупното отглеждане на а, едър рогат добитък в Европа, но понякога малките, малките производители са по-лоши за животните, защото пък животните обичат да говорят големи групи и така нататък. Да, да не говорим на цяло. А, значи, да, имаме статистика. Законът е добър. Има европейски директиви, има европейски регламенти, само че не се прилагат правилно. Сега въпросът е защо комисията подхвърли така някои неща в този въпрос. Мисля, че е, е, се смята, че това не е законодателство не се прилага във всички страни еднакво. Причината трябва да бъде потърсена. Сега какво да променим закона ли? Явно трябва да помислим. Тук има и предложение на комисията. Аз искам да помоля следното ако държим да поддържаме идеята да преста, пре, се преустанови рязането на опашките на свинете, нека да помислим за срок и за конкретни мерки. Просто да кажем до безкрай ли ще търпим това или е, имаме намерение да променим нещо. И накрая по повод това, което каза колегата, ако едни държави прилагат, други не, това разбира се не е в полза на единния пазар. Затова моята молба, нека да поддържаме, да оставим петицията отворено, имаме вече изследване по въпроса, но аз искам задачи и срокове. Да имаме кога ще изпълним тези закони на практика. След две години, след 10 години или нещо друго. Това е моята молба всичко, което е написано и казано, ще прозвучи по-достоверно, ако го обвържем с срокове. Е, повтарям се, но ако искаме да подобрим, трябва да решим какво. Дари статистиката или действителността. Иначе можем да си правим хубави закони на килограм, без това да доведе до каквото и да било. Маргрета? Маргарета, искам само да сме наясно с това. Законите съществуват. Не мисля, че може да се казва, че ще направим така, ако искаме да ги спазваме. Мисля, че няма спор, че законите трябва да се изпълняват. И че това системно рязане на отпашките е незаконно. От много време се практикува това. Не казвам, че са необходими интелигентни ферми. Нормалните свинеферми могат да имат е, условия, които са приемливи за отглеждане на животните. Ако видите животните навън, на открито, да видите как се държат, например, кравите, които се отглеждат в Дания, които са на полето. И ако видите и свине там, гледката не винаги е приятна. Не е добре обаче това за климата, така че наистина нека намалим консумацията си на месо, да спазваме правилата и да осъзнаваме ситуацията. Така че разчитам на комисията да постави условия пред държавите членки, защото и конкуренцията не е справедлива по-настоящем, защото реално позволяваме на повечето държави членки да нарушават правилата, а това и от гледна точка на конкуренцията не е справедливо. Председателката, благодаря ви. Сега ще дадем думата на вносителите на петицията за две минути. Интересно беше да чуем всички тези коментари и до голяма степен сме съгласни с тях. Нашата цел е комисията да види какво се случва до сега от 2003 година насам. Тогава бяха приети правила, които ясно показваха нуждата да се предприемат мерки за предотвратяване на подрязването на опашките. Но тези правила в действителност не се прилагат от свиневъдите. Както казахме, в над 90% от фермите, които проверихме, а между другото броят на фермите беше няколко стотин, се практикуваше рутинно подрязане на опашките. Така че практиката продължава да съществува, тя е рутинна. И мерките не се прилагат. Така че време е комисията да обърне по-голямо внимание на този проблем и да предложи един график преди края на годината за процедури за нарушение. Защото не може да се разчита на думите на свиневъдите по този въпрос. Животните страдат и това продължава от години. Трябва да си дадем сметка колко болезнена е тази процедура и е време да направим нещо по въпроса. Както казахме вече, законите съществуват, но трябва да ги спазваме и да се уверим, че свиневъдната промишленост разбира това и съответства с директивата и препоръките. Председателката. Благодаря ви. Искам да подчертая следното. Трябва да кажа, че съм много горда, че съм председател на тази комисия, разглеждаща, на тази тем, разглеждаща тази тема, защото темата за подрязването на свинските опашки вече най-малко два пъти е разглеждана в тази комисия. Имаме и проучването, за което говорихте вие, което, с което вече разполагаме и и също така бяхме изпратили писмо до комисар Андрокаутис относно възможни процедури за нарушение. Поискахме съгласието на комисията по околна среда и включихме тази петиция днес в дневния ред, защото ние споделяме мнението на вносителите, че всички ние трябва да предприемем правилните крачки, за да сложим край на тази ужасна практика. Мисля, че и колегите са съгласни, че е необходим график за налагане изпълнението на закона. Комисията трябва да предприеме действия, да открои най-добрите практики, които съществуват в Финландия, Норвегия и така нататък. Но е необходима по-твърда реакция да поеме комисията своята отговорност, за да се изкорени това ужасно поведение веднъж за винаги. Така че, още веднъж искаме комисията да представи график за налагане изпълнението на законодателството. То е необходимо. Също така е необходимо да се направи един преглед на ситуацията във всичките 28 държави членки, кои са в пълно съответствие с законодателство, кои не са склонни да го приемат или кои са в пълно противоречие или изпълняват противоречиви мерки. Може ли да го направи това комисията? След което от наша страна ще сме сигурни, че сме положили всички усилия и едва тогава ще можем да закрием петицията. Но едва когато разполагаме с цялата информация, ще можем да го направим. Ще бъде ли възможно това? Госпожо председател, нямам мандат от колегиума за да направя такова обещание, но, се, но мисля, че ние в комисията работим в тази посока. Председателката, благодаря. Добре. Тогава така приключваме работа с тази петиция и преминаваме към следващата, която също се отнася до животните, до хората по-специално. Тя е от Финландия. Вносителката не е тук, затова давам думата на комисията веднага. Днес много ви караме да работим. Please, I give the floor to the commission on... Комисията има думата по петиция 1071 от Линда Меки Сулкава относно развъждането на нездравословни характеристики при животните, специално кучетата. Кой ще вземе думата? Is there a confusion within... Има ли объркване в комисията по този въпрос? Okay, so I, I guess that there is some kind of... Добре, явно има някакво объркване и никой не иска да вземе думата по този въпрос. Или греша? Тогава давам думата на колегите. Колеги, предполагам, внимателно сте прочели петицията. And you have also, as Virpi... И както Вирбе ми казва, имате документ на комисията от януари тази година в папките си, който можете да погледнете. Имате думата. Много съм щедра, все давам думата, давам думата на комисията, ако иска да я вземе и също така на колегите, за да участват в дебата. No one has anything, anything to say. Никой ли няма какво да каже? Петър, заповядайте. В общи линии Отглеждането на и селекцията на животни означава, че човекът иска да влияе на едни или други качества, в плюс, в минус. Това се прави и при растенията. Разбира се, е, понякога резултатът е симпатичен, а понякога резултатите предизвикват нееднозначна реакция относно добруването на животните, защото ако е, внезапно продължителността на живота на новоселектирана порода животни се, се съкрати. Разбира се, това не е хубаво. Сега се, се запознах с проучването. Мисля, че трябва е, да под... се занимаем сериозно с тази петиция. Е, това е социален проблем, защото поставя въпроса докъде можем да стигнем с разумната селекция на животни. Е, като си помислим човека на какво е способен, аз лично почвам да се съмнявам дали това, което правим е добро е, темата е почти философска, защото сочи, че човек не бива да си позволява да прави всичко, което може да направи. До сега положението е такова, че животното най-малко се взема предвид а, по, при резултатите от селекцията, а специално при породи кучета като си помислим какво е произвел човека от вълка в продължение на хилядолетия, е, мисля, че имаме повод да се замислим. Но е, тук проучването е още в подготовка. Нека чуем какво ще кажат учените защото трябва да определим граници, какво е нормалната селекция и докъде стига. Разбира се, тук ще нуждаем и от определения и дефиниции и така нататък. Все пак бих казал, че проблема заслужава нашето внимание. Той е сериозен. Is... Изглежда Европейската комисия познава този въпрос добре, поне като се съди по документите, които са представили. Предлага се да се направи проучване на хуманното трениране към кучета и котки, включително и търговските практики, с цел да се оцени дали тези понятия отразяват всеобщата ситуация в Европейския съюз. И Петър трябва да кажа, че това изследване вече е публикувано през декември 2015 година, така че комисията си е написала домашното, може би ние не сме го написали. И предвид това изследване, което се съсредоточава върху кучета и котки, комисията вече обмисля възможността дали са необходими допълнителни действия предвид принципа на субсидиарност и на пропорционалност. Та предлагам следното. Да запазим по петицията открита и да призовем комисията към повече действия, също така предвид заключенията на съвета, резолюцията на парламента и петицията. Та най- Учтиво се обръщаме към комисията, подчертавам учтиво, е, да разгледаме този въпрос отново преди края на годината са да можем да приключим с някакво окончателно решение по тази петиция. Съгласни ли сте? Какво става? Благодаря. Много мило. И така, мисля, че приключихме по всички точки за сутрешното за, за сутрешната част от заседанието. Преди малко разгледахме точка от дневния ред 16, петиция 2453 от Нанси Шоутен, относно отнемането, и, отнемането на децата и от шведските социални служби. Тя не присъстваше под, в този момент поради различни причини, но ето тя вече е тук и е заедно с деца, две от децата си. Госпожо не ще ви кажа какво се случи до тук. Цялата комисия реши петицията да бъде закрита. Така че няма как сега да я отваряме отново. Ако имате допълнителна жалба и оплаквания, трябва да подадете нова петиция. тъй като това е институция, не е клуб за диалози. Всичко се решава по един доста формален начин. За това искам това да е ясно на всички. Но сега искам да ви дам думата, за да обобщите какво се е случило, какво... защо не бяхте тук в 9.15, когато се разглеждаше вашата петиция и да представите вашия случай. Но петицията е затворена, няма да я отваряме отново за информация. Казвам, госпожо Шултен, имате думата. Е, yes, е, I'm finally... Благодаря успях да дойда. Разбирам, че за, закрихте петицията, но искам да споделя това, което се случи през лятото през 2013 година, когато отидохме в а, лятната си къща в а, Швеция. Почивката започна много приятно. Отидохме на различни места в Гьотебърг, и в, много, в Витберг, и в много други места. Имаше фалшиви обвинения на базата на слухове, разпространяване от, от социални работници и съседи от една общност, според които сме затваряли децата си, не сме им давали вода, не сме имали електричество или туалетни. На 12 юли 2000 2013 година полицията и социалните работници влязоха в къщата. Ние показахме, им показахме, че не заключваме децата си, че имат те голяма площадка за игра, че има електричество, че имат предостатъчно храна. Също така им показахме сметките за електричество и вода и четирите туалетни и двете бани. Но това не промени нищо. Социалните служители отвлякоха петте ни деца, включително и едната дъщеря, която е на 19 години. Нищо не ни беше обяснено, нищо не ни беше преведено и е, се работеше по е, план, както те го смятаха. Нашите деца бяха ужасени, те бяха подложени на нечовешко отношение, бяха настанени на различни места и то бяха разпръснати из, из цяла Швеция. Нямах право да ги посещавам първо за 3 месеца, след което за 8 месеца. Трябваше да чакам съдебното дело което се проведе в Карштад, което не трябваше да се е, гледа там, защото ние не сме шведски граждани, нито тогава, нито сега. Аз вярвам в справедливата съдебна система на Швеция и смятах, че с доказателствата, с които разполага, ще е лесно да си върна децата. Но в Швеция нямаше справедливост, ставаше въпрос само за схема. Адвокати, персонал в болници, журналисти, социални работници, всички те бяха съюзени срещу нас. След присъдата три от три, трите ми най-големи деца ми бяха върнати, но двете ми най-малки деца останаха в Швеция при корумпирани приемни родители това ни разкъса сърцето, защото трябваше да напусна Швеция с три от децата си, но да оставя две от другите си деца, които преживяха ужасни неща. Не им беше разрешено да запазят своята самоличност те трябваше да бъдат манипулирани, за да станат добри шведски деца и не им се разрешаваше да проявяват емоции. Приемните родители направиха всичко това за пари, тъй като те получиха голям, големи суми за това, че се грижаха за децата ми. Междувременно обаче децата ми бяха изложени на всякакви опасности и злоупотреби и бяха емоционално разрушени. Те останаха там цяла година. Трябва да спре тази практика в Швеция и злоупотребата с деца. Сега децата ми са отново при мен, но те са емоционално много объркани. И трябва да спрем тази практика всички ние. Не може да продължи да съществува тя. Надявам се, че цялото страдание и страх не е било на празно и ще помогне, за да се прекрати тази ужасна практика в Швеция. Благодаря на Джени Берсен и на други от Швеция, които ми помогнаха да си върна децата, както и на всички подписали се в петицията от цял свят. Заедно можем да постигнем много и да се застъпим за справедливостта в целия свят. Имаме, носим отговорност за всички деца по света, да ги отглеждаме в безопасност, здрави и да са щастливи и закрилени. Благодаря ви. Председателката, благодаря много за вашето изказване. Радвам се, че успяхте да дойдете в Брюксел днес. Надявам се, че ще се насладите на този ден тук. Благодаря ви, че дойдохте тук. Добре е винаги да виждаме хората зад петициите лично. Желая ви успехи от името на комисията. Щастлив завършек и приятен хубав ден. Благодаря ви. And to you, colleagues, we have been extremely Към колегите е, бяхме много ефикасни с работата тази сутрин, затова ще имаме по-дълъг обяд от очаквано. Продължаваме в 3 часа с комисар Тимерманс.